Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Благодаря на всички ви, които присъстват в началото на нашето днешно заседание. Предполагам, че останалите членове на нашата комисия ще се присъединят към нас малко по-късно. Вече сте получили проекта за дневния ред за днешното ни заседание. Преди да го одобрим, бих е, искала да ви споделя прискръбната новина за кончината на колегата ни Йенс Нилсън, който почина на 13 март на 69 годишна възраст след като е бил председател на Общинският съвет в Йостерсунд в Швеция, господин Нилсен стана член на Европейския парламент през 2011 година и беше преизбран през 2014 година. Той беше член на групата на социалистите и демократите. Беше член на Комисията по транспорт, както и на Комисията по регионално развитие. И този негов избор отразяваше интересът му за регионите извън столичите и големите градове. Той беше прекрасен на колега и много добър човек и ще, му, ще ни липсва. А сега ви моля за минута мълчание в памет на господин Нилсен. Thank you very much. Now... Благодаря ви. И така продължаваме с работата за днес. Имате ли възражение срещу или коментари по дневния ред? Не. В този случай го приемаме и продължаваме с точка 2. Приемане на протоколите от заседанията ни от януари и февруари. Имаше две заседания през месец февруари. Проект протоколите са на разположение онлайн. Като винаги ви предлагам, ако няма възражения до края на днешното заседание, протоколите да се считат са прияти. Продължаваме с, с точка трета съобщение на председателя. Следва да ви осведомя, че на 9 март взех участие в на заседание, организирано от Боското председателство в София, посветено на бъдещето на многогодишната финансова рамка. Присъстваха представители на всички държави членки, най-вече министрите на, на финансите, както и представителят на Комитета на регионите, господин Ламбъртс, представителят председателят, извинете, на Европейската сметна палата, господин Лене, както и комисария Йотингер. Разискванията бяха много интересни. Колегата ни Ян Олбрихт представи доклада на Европейския парламент относно бъдещето на многодишната финансова рамка, а пък аз представих позицията на Комисията по регионално развитие относно бъдещето на МФР, възоснова на становището, което беше прието в нашата комисия. Както вече казах, разискването беше много интересно и много отворено. Беше дискусията, стана ясна позицията на всички държави членки, разминаванията между тях и колко трудно може да се постигне единна позиция на съвета относно бъдещата МФР. Сведенията, които ни предоставих, комисарът Йотингер бяха много ограничени, така че все още очакваме предложението за бъдещата МФР. Очакваме това предложение да бъде представено от Европейската комисия на 2 май тази година. Не виждам никой от заместни председателите тук, тъй че съобщението ми за делегацията в Северна Ирландия ще го отложим за следващото ни заседание, т.е. заседанието утре. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. Разглеждане на проекто доклада посветен на политиката на сближаване и кръговата економика. Докладчик е господин Шкърлец. Той ще ни представи свой проекто доклад. И без повече забавяне му давам думата. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да продължа на хрватски. Thank you. Poštovana predsjednice odbora, drage kolegice i kolege. Уважаема госпожо председател, съгласно проекто докладът, е, с който разполагате, беше изготвен в основа на всички предложения, направени до 24 март миналата година. Позволете ми да благодаря на всички взели участие в дебата. Коментарите ви, приносът бяха полезни като ръководни насоки за изготвянето на този доклад. На последната среща за класите в Сянка стигнахме до заключението, че кръговата економика е много важна за превръщането на нашия економически модел към един подцикличен модел, който да се основава на устойчивото развитие и който да ни позволи да постигнем цели, които сме си поставили по отношение на регионалното развитие, създаването на конкретна способност на европейско равнище и също така да направи нашата економика по-устойчива от световна гледна точка. Кръговата економика ще ни позволи всичко, всичко, да постигнем всичко това и също така ни позволява да запазим стойността на суровините в рамките на економиката. В Европейския съюз са 3 милиарда тона суровини с материал се превръщат в енергетика, от което сравнително малко част към момента идват от рециклирани материали. 2,2 милиарда тона отпадъци се произвеждат годишно. 1,5 милиарда от е, тези отпадъци могат да се превърнат в е, суровина за по-нататъчно производство в рамките на Европейския съюз чрез технологиите за рециклиране. Също така, благодарение на новите принципи на екологизация можем да се случим върху предотвратяването на създаването на отпадъци, като се работи на по-ранен етап на етапът на производство. Редица мерки вече пряко или непряко допринасят за преминаването към кръговата економика. Докладът ми е, е разделен на три части. Първата част е посветена на мерките, които вече на ролята на политиката на сближаване при на кръговата економика. На второ място се съточаваме върху потенциалът а, и възможностите за подобряване на политиките ни с цел подобряване в частност на публичната политика за насърчаване на устойчивото развитие. И в третата част предлагаме възможности да се засили ролята на политиката на сближаване с цел постигане на общите ни цели. кръговата економика като нов економически модел се превръща в економически в економическа европейска политика, което пък от своя страна води до припокриване между обществените политики и другите цели, заложени в принципа на кръговата економика. Ето защо трябва да създадем нови цели, било то преки или непреки. Трябва да подчертаем и потенциалът, който съществува за използвано оперативните програми, благодарение на които евро... Благодарение на които държавите членки могат да насърчават прехода към кръгова економика в рамките на настоящия програмен период. Регионите вече са, приели, са отразили нуждата от преминаване към кръгова економика в своите стратегии за развитие, което по своя страна дава възможност да се отразят основните компоненти на кръговата економика чрез определяне на конкретни цели за осъществяване на тази политика. Регионите имат огромен потенциал в рамките на кръговата економика, което им дава възможност да преодолеят регионите, които, извинете, трудности, които други региони вече са преодолели. Следва също така да се подобри инфраструктурата, като например инфраструктурата за отработване на отпадъци, старите мощности в това отношение могат да доведат до забавяне на развитието на даже дадени региони. Трябва да се засили ролята на и действията в полза на каквото е економика на всички равнища, т.е. местно, регионално и национално, като включително се засили възможността да дава на работни места в местните и регионални власти. И мога да спомена няколко примера, които могат да богатстват всички. В държавите членки на местно равнище има прекрасни проекти, които могат да доведат до нова добавена стойност и също така да, да доведат до създаването на нов пазар на суровини, както и нови звена за наблюдения, които да следят преходът към а, кръговата економика. Средствата от европейския бюджет би следвало да се използват за постигане на европейските цели, подобряване на условията на живот на хората в регионите на държавите членки. Държа да подчертая колко важна роля играят регионите и на местно национално равнище по отношение на кръговата економика. По този начин всички участници в економиката могат да подобрят своето благосъстояние и също така имат възможност по-добре да използват потенциала си в прехода към кръговата економика. Скъпи колеги, благодаря ви за вниманието. От, от... За да бъдем очаквам да чуя коментарите ви и разискването. Благодаря ви. Сега давам дума до което сте в сянка. Започваме с господин Богович. Заповядайте. Хвала за беседо. Е, най-пред честитки колего. Благодаря ви за думата. Бих искала да благодаря на колегата Штърклец за това, че е работил по доклада. Вие наистина очертахте от отлично измеренията на кръговата економика и очертахме основните тенденции на политиката. Трябва наистина да създадем ни нови парадигми и да вдъхнем живот в тези нови парадигми за създаване на нови работни места и за борба с промените в климата, които са все по-драстични. Преди години подобна философия нямаше въобще да намери своето място в нашето общество, но днес кръговата економика е факта и вече имаме документи в този смисъл. Ключова е ролята на местните и териториални органи на властта. И за това трябва да подпомагаме все повече и повече общ, общи, общините и местните органи на властта. А, тъй като тази економика се осъществява на практика по места. Разбира се, всяка държава членка има своя собствена политика в тази област, но економиката на сближаване се вписва в различни а, други политики, като тази по обработка на отпадъците, зем, земеделието и съответно биоекономиката. също така сред малките и средни предприятия, които произвеждат биопродукти, и включително и онези, които произвеждат горива, които постепенно ще заместят изкопаемите е, горива. Също така трябва по, все повече дървен, дървесина и дървен материал да бъде използван за строителството и всички технологии, които имат за цел намаляването на емисиите на СО2 и създаване на биомаса. В рамките на комит... политиката на сближаване Работихме много по ефективността в областта на енергията. Много сгради в моята страна бяха модернизирани и сега са енергийно ефективни. Също така насърчаваме общините и териториалните органи на властта да създават собствени стратегии в тази област. Ще ще внеса някои изменения, които ще подчертаят ролята на общините и селските райони, защото голяма част от биомасата се създава в селските райони. Трябва също така да работим за създаването на така наречени зелени работни места с, с, с, с цел на, населване на тези региони в рамките на борбата с ек, екзота. Госпожа Молкова има думата. Благодаря. Ще, ще продължа там, където спря преждеговорящия. И аз искам да благодаря на докладчика за документа, който е много добър, добра отправна точка за дискусии. Наистина, кръговата економика ще даде много възможности на ОП на общините и местните органи на властта в близките години. Тази политика трябва да бъде подкрепена там, където наистина се е, осъществява. На, по места. Е, имаме много примери, когато, където общини и региони са излезли с свои собствени стратегии, които наистина функционират. Което означава, че трябва да овластиме все повече и повече малките а, общини и териториалните органи на властта в процеса на вземена на решение, ако не искаме наистина нещата да стават по места на практика като по този начин насърчаваме само, самозадоволяването, включително и енергийното самозадоволяване на някои региони и територии. А, чрез създаване на биомаси и производство на биологичен газ – и използване на компост за тор. Аз миналата година посетих е, е, съоръжения за производство на, би, на биогаз в е, Словакия. И видях на практика как стават нещата. По този начин ще можем да създадем и работни места. Днес е, промишлеността произвежда прекалено много пластмаса. Знаеме, че в моретата и океаните се е, образуват острови от е, пластмаса, така че трябва всичко да се възможно да се направи за насърчаване на използване на естествени продукти и за начина по който ще се рециклира евентуално пластмасата, защото нека не забравяме, че на много места е, това все е, пласт, пластмасата се закопава в е, сметища. Трябва също така да видим по какъв начин можем да включим е, кръглата економика в основните цели на политиката на сближаване след 2020 година, тъй като до голяма степен при принципите съвпадат. Ако искаме наистина а, а, кръглата политика да стане реална, трябва да имаме ясни а, е, дефиниции и а, е, съчетаване на принципите. Благодаря ви. Госпожа Томашич, имате думата госпожо председател. Експлуатирането на природните ресурси, тяхната преработка и изхвърляне, без това да, да, се, да се извършва в стратегия и свързаност, е отживелица. За това миналата година Европейският е, Европейската комисия излезе с пакет за кръговата економика, е, финансиран е, с около 24 милиарда. Труд, малко трудно ще е за държавите членки, тъй като а, трябва много структурни реформи. Трябва да се фиксират целите и да се проследяват начина по който те се е, постигат. Бих искала да подчертая значимостта на, финанс, на някои финансови инструменти, като зелената екотакса или зеления данък, е, използването на повторно използваем амбалаж – Необходимо е също така да се вземат е, мерки за насърчаване на потребителите, за разделно а, е, изхвърляне на буклуци, пестене или дори купуване на по-малко е, продукти и стоки. Необходимо е да се замислим и относно количеството отпадъци, битови отпадъци, стъкло и е, други. Разполагаме с е, финансови инструменти по силата на Хоризонт 2020 и е, като, като, като, като цяло политиката на сближаване, но Необходимо е също така да се запазат и ценните е, ресурси в е, целия цикъл. Благодаря, господин Яковчич. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Аз се изказвам на мястото на Петра Астровичуичис. Бих искал да споделя някои от неговите виждания по доклада на господин Шкърлец, който поздравявам на първо място. нас Става дума за една ценна отправна точка на дискусия по кръговата економика и много от ключовите елементи, залегнали в този доклад, са от огромно значение. Като цяло АЛДЕ подкрепя приятият подход, няма друг, е, друг начин просто да върви напред, освен а, е, разгръщане на кръговата економика. А, е, изправени сме пред огромни предизвикателства, що се отнася до природните ресурси и отпадъците биха могли да бъдат ресурс. Нека не забравяме, че в бъдеще, в миналото голяма част от ресурсите се произвеждаха в Китай, рециклираха се в Китай. Но ние сега сме е, онези, които трябва да е, създадем условията за нови цикли на преработка, създаване на благоприятни условия за публично-частни партньорства и естествено политиката на сближаване трябва да бъде ръководният а, а, двига, двигателя на тази а, на този нов аспект на политиката. Обеден съм, че на регионално равнище може да, да има много широко разгръщане на кръговата економика, защото там по места най-лесно се използват ресурсите и съответно отпадъците могат да бъдат превърнати в ресурси. бихме искали да направим изменения и ще внесем изменения а, по посока на екс-анте условността, допъл, допълнителните условия. Да, смятам, че можем да, да напреднем чрез използване на, дру, на други финансови инструменти и на други финансови инструменти, да потърсиме подкрепата на Европейската инвестиционна банка и така нататък. И в заключение струва ми се, че че сред, чрез политиката на сближаване трябва да се постави акцента на е, регионалният, е, регионалният аспект, т.е общините, местните органи на властта трябва наистина да участват активно, много активно в тази политика и економика, защото те ще я превърнат в нещо ефективно. Благодаря. Така, госпожа Мато, Демато има думата. Да, благодаря. Аз замествам моята колега Амалфи, която не може да присъства. През 2015 година комисията прие пакет за кръговата економика, за да подкрепи и предприятията, и регионите. Залага се най-вече на кръговата економика, на повече устойчивост, на повече рециклиране и повторна употреба, е, което е от полза и за околната среда и за потребителите. Ролята на кохезионната политика, е, на политиката на сближаване също е много важна в контекста на кръговата економика. 5 милиарда е, са предоставени е, е, в рамките на политиката на сближаване, именно във връзка с кръговата економика. Това са средства, които ще трябва да се опозотворят до 2020 година Кохезионния фонд 650 е, е, милиона е, също са на разположение на национално равнище съществуват също ресурси. Би трябвало подходът да бъде реалистичен да се е, опираме и на възобновяемите енергийни източници, и на зелените мерки, и търговете е, свързани с е, зелени мерки, биогорива, иновации и така нататък. Е, законодателните предложения на комисията е, и тяхното прилагане е, изискват по-добра информираност на гражданите, за да могат гражданите да знаят какво предстои за тях и за следващите поколения. Ролята на местните и регионалните власти преди няколко месеца зададох въпрос на комисията във връзка с Пулия. 60 милиона е, евро бяха предоставени във връзка с развитието на кръговата економика от предприятия и Въпросът е дали не могат е, е, проектите и програмите да бъдат помогнати с европейски средства. Е, комисията има подобни програми за финансиране, свързани с емисиите на CO2, с развитието на възобновяемите енергийни източници, но сега цитирам не става дума за предприятия, които се занимават с е, третиране на отпадъци, а става дума за предприятия, които разработват нови продукти. Е, Става дума най-вече за предприятия, които са особено активни в тази дейност. Е, ние, струва ми се, би трябвало да се е, е, погрижим за това да се използва тези средства и за разработването на нови продукти и материали, но и за възобновяемите енергийни източници. Да, благодаря чухме е, докладчиците в Сенка. Сега госпожа Спираки, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, позволете ми първо да благодаря на докладчика за неговата работа. Е, темата е, не придобива все по-голямо значение и за местните и регионалните власти. Е, най-вече е, на местно равнище е, ефектът би могъл да бъде много голям и за а, публичния, и за частния сектор, тъй като става дума за а, важни проекти, но държавите членки а, може би не са съвсем а, наясно, особено на местно равнище, с а, възможностите в рамките и на економиката а, на споделяне, и економиката а, на сътрудничество и кръговата економика. Що се отнася до кръговата економика през, и кохезионната политика през следващия отчетен период, ние в рамките на Европейския съюз смятаме, че те ще бъдат тясно свързани. 375 милиона евро ще бъдат отпуснати 375 милиарда изобщо е, за Европейския съюз, е, около 13,5 за европейските е, градове. Би трябвало да имаме предвид инициативата във връзка с развитието на кохезионната политика в рамките на кръговата економика. Европейската инвестиционна банка и групата около нея би трябвало да разработи в по-голяма степен на платформата, в която е, се представят проектите е, с съфинансиране на е, банката, които допълват европейските кохезионни и инвестиционни фондове а, 4,5 милиарда общо се предоставят по линия на тези проекти от банката. И след 2020 година е, е, кохесионната политика ще се нуждае от повече средства. Нека да бъдем реалисти. Стратегията по отношение на е, пластмасата ще бъде една много важна част от е, кръговата економика и ми се струва, че това би трябвало да се отрази в предложението на нашия докладчик. Господин Халат. Благодаря, госпожо е, председател. Е, устойчивата економика, кръговата економика са неразделна част от бъдещето на Европа. Как точно ще се оформи това бъдеще? Ние в момента можем само да предполагаме, може би ще трябва да поизчакаме, докато това се превърне в реалност. Но не става дума единствено за рециклиране. Става дума и за точно определене на целите, и за коригиране на някои целите. Е, би трябвало да е, сме наясно дали става дума за е, преди всичко устойчиви цели или преди всичко цели свързани с кръговата економика. Що се отнася до повторната употреба и, и използването на отпадъците в рамките на кръговата економика, ние знаем, че има и много-много гласове и мнения, които са категорично против за жалост е, все още е, не е достатъчно търсенето на е, подобни процеси и мерки, които са типични за кръговата економика. И как всъщност ще можем да подкрепим пазара в периода на прехода от линейната към кръговата економика? Как е, ще засилим търсенето на е, продукти е, на кръговата економика. Как ще се развият обществените поръчки във връзка с кръговата економика? има, така да се каже, едно негативно екстернализиране, изнасяне на външните разходи Цената на кохезионната политика е свързана с споделянето на развитието и цената на развитието имам предвид промишлеността в определени местни общности или региони. Така че много съществени са пазарните елементи от гледна точка на успеха е, на цялата концепция. Би трябвало да обхванем е, абсолютно всички сфери на кохезионната политика и е, кръговата политика. Господин Фан Рай. Благодаря, госпожо председател. Е, ще свържа моето изказване с това, което е, колегата току-що говори. Но естествено, е, трябва да обърнем особено внимание на пазара. Нови опаковачни материали се подготвят и наскоро присъствах преди няколко седмици на демонстрация на тези нови опаковачни материали, които се субсидират и от Европейския съюз. И става дума за нов вид опаковка на биологична база която е, е, е по-екологосъобразна, е, по-полезна и същевременно малко по-скъпа от е, пластмасовите опаковки тук в Европа. А също и в Америка. Ние знаем, че трябва да успеем да се справим с преминаването към новите материали, е, защото регионите понякога са твърде малки, за да се справят с този проблем самостоятелно. Кръговата економика се нуждае от повече стимули и очевидно ще трябва да направим нещо, ако искаме тя бързо да се развива. И така, биологичните материали или материалите на биологична основа са свързани естествено и с разделното събиране на отпадъците. Децата хапват някаква закуска, която е опакована съответно в пластмаса или в подобна материал, изхвърлят направо в кошчето това нещо. Майките не им правят забележка, не ги учат къде точно да отидат е, е, отпадъците. По същия начин и с растителните отпадъци. И така, е, по същия начин, както се отнасяме към растенията, трябва да се отнасяме и към е, е, кръговата економика. Някои неща, действително, е, просто са свързани с определени е, сфери, е, с определени е, дейности и ние се надяваме, да кажем, или много сред нас се надявах, че пазарът ще регламентира и регулира нещата, но пазара не го прави. Тъй, че очевидно ще трябва някаква ориентация и насочващи инструменти, за да задвижим и промишлеността и гражданите. Комисията, според мен, е подготвила правилно становище. Темата е много важна, докладът също е важен. Въпросът опира до темпото и до ефекта. Благодаря ви. Господин Ропе, да, много важен доклад. Посланията са важни. Е, ще трябва да поспрем и да си дадем сметка, че не можем да повтаряме е, и да действаме така, както до вчера ще трябва да е, променим подхода си. От купищата отпадъци може да се направи нещо полезно и ще Що се отнася най-вече до промишлеността, е, производителите ще трябва да се замислят е, е, за начина по който се опаковат продуктите. Естествено, че и потребителите могат да допринесат за кръговата економика. Освен това, енергията, избора на е, енергия, е, дали е, трябва да изберем слънчева енергия или вятърна енергия или ядрена енергия. Това е един изключително важен избор. Залага се най-вече на рециклирането, на повторната употреба, Работих е, преди години е, в едно предприятие, е, което се занимаваше именно с а, дизелови двигатели за а, повторна употреба а, и се оказваше, че около 60% от а, батериите и двигателите могат а, да се рециклират, така че да се а, употребяват а, повторно. А, предприятията е, очевидно не са особено заинтересовани е, е, колкото а, по-дълго се използват определени продукти или инсталации, машини и така нататък, автомобили, толкова, така да се каже, по натвърващо за предприятието производител, тъй като то трябва да залага най-вече на оборота на по-голям брой продажби. Ние обаче е, много често дори не е, си даваме труда да помислим, можем ли да ремонтираме нещо или да е, го пригодим за повторна употреба, просто го изхвърляме. Става дума за економическата страна на нещата. Надявам се, че ще е, се съгласим с необходимостта от такъв преход към кръгова економика, защото в противен случай е, ще е, загубим. Необходими са ни едни разумни стандарти в това отношение. Може би трябва да използваме и данъчните стимули или данъчната политика, за да спрем използването на нови продукти и изхвърлянето на старите. Госпожа Пресо. Благодаря, госпожо председател. Нямах намерение да е, взимам думата, след като е, нашия докладчик в Сянка е, вече изложи нашето становище, но е, 30 години съм работила в тази сфера. Е, и е, познавам работата и на е, групата, която подготви всъщност е, материалите за това съобщение на комисията. Познавам работата по темата и в рамките на Комитета на регионите. Няколко забележки от моя страна. Когато говорим за кръгова економика и за кохезионната политика в контекста на кръговата економика, говорим за една тенденция, която ми се струва е, все пак е, до голяма степен и утопична, тъй като става дума за е, енергийната сфера, е, за е, редица суровини, е, където е просто невъзможно да се е, установи изцяло кръгова економика. Е, Важно е естествено да насърчим процеса, но в повечето случаи става дума за граждански инициативи. А това, от което се нуждаем е, в истинския смисъл на думата, са стимулите, е, инструментите, които ще насърчат е, производителите да въведат материали, които подлежат на рециклиране най-вече по отношение на опаковките. Необходимо е, е така да се каже, зелено планиране е, на е, продуктите. Има положителни и негативни отрицателни тенденции. Да кажем, в сферата на автомобилостроенето забелязваме, че се появяват все по-големи автомобили, които са все по-сложно изградени, с е, съответно сложен е и ремонта е, на тези автомобили, които са с много сложна конструкция и с е, отделните е, части на автомобила, доколкото те изобщо могат да бъдат е, разделени на отделни части, се изградени от редки материали. Задължителните норми е, могат да се въведат, но ще са необходими стимули, за да е, раздвижим нещата в е, сферата на опаковките. първичните, вторичните е, суровини, е, е, произхождащи от е, е, рециклирани продукти, е, са всъщност е, преди всичко е, специалитет на китайците. Е, те започват по този начин да произвеждат е, чисти, е, качествени продукти и затова вече не се нуждаят, така да се каже, от нашия внос. Но. Е, е, вместо да е, разчитаме на е, износа от Китай или от други страни, които са по-напред в това отношение, е, трябва да помислим за това какви стимули можем да създадем за нашата собствена промишленост. Така че не съм твърде голям оптимист. Има и някои позитивни елементи и сигнали, но и негативни. При всички положения не са ни необходими някакви задължителни, стриктни норми, които така и така хората ще намерят начин да ги заобикалят, няма да ги зачитат. Трябва да създадем стимули. Повечето днешни продукти са, както казах, много сложни по състав разделянето на една машина, да кажем, на отделни части е все по-сложна задача, независимо от това дали става дума за някакъв механизъм или за електронно изделие. Твърде много от отделните части са всъщност съединени с съседните части, така че не могат да бъдат разделени. Е, страхувам се, че няма да успеем с повторната употреба е, и ремонтирането, но ще трябва да потърсим е, стимули за създаването на едни по-съвременни материали. Благодаря. Това действително е сложна задача. Наистина ще трябва да поставим на преден план механизъма да, благодаря. Това бяха е, коментарите на членовете на нашата комисия. А сега ще дам е, думата на госпожа Миладинова, представител на Европейската комисия. Да, благодаря. Аз ще се присъединя към поздравленията за докладчика е, за този много всеобхватен доклад в който се подчертава важността на кръговата економика за местното и регионалното равнище. Дебата бе изключително интензивен и интересен. Кръговата економика и кохезионната политика във връзка с кръговата економика са изключително важни. Кохезионната политика може да допринесе за развитието на кръговата економика. Така че е, е, концепцията, намерението за кръгова економика е на лице. Е, има редица така, ресурси, потенциалът е голям и на кръга, така да се каже, вече е на лице в нашите оперативни програми. Започвам с отпадъците Тук се говори и за рециклиране, за повторна употреба, но е, и за ролята на пазара. Да, най-вече регионите е, биха могли всъщност е, да дадат най-силните импулси за бързо развитие на кръговата економика на базата на иновациите, но също и в рамките на трансграничното сътрудничество. Ние работим именно по веригата на стойността в рамките на граничните региони и на трансграничното сътрудничество. Само един регион не може в крайна сметка да извлече максимална изгода и да бъде истински конкурентно способен в тази сфера, по тази причина ние смятаме, че трябва да се объединят усилията на регионите е, в е, близост до е, вътрешните граници. Така че залагаме най-вече на европейското териториално сътрудничество. Естествено става дума не само за отпадъци, но и за енергия, за местното, регионалното равнище, за а, възобновяеми енергийни източници и така нататък. Много важна е връзката с градските иновативни проекти. Има чудесни проекти в това отношение за насърчаване на иновациите в градските райони. Така че програмата за градско развитие Урбан залага на партньорството и едно от партньорствата в рамките на Урбан е свързано с кръговата економика или с преминаване към нови енергийни източници като важен компонент на е, програмата за е, иновации в градовете. Много, много неща могат да се направят е, в различни сфери, които засягат тясно и политиката на сближаване и кръговата економика. Чух, че според някой от вас не е възможно изцяло да се обхване е, е, економика и най-вече е, така, приноса. Е, става, става дума за текста на страница 9. Е, аз смятам, че е много важно, естествено, да се знае е, какъв точно е приноса на кохезионната политика към кръговата економика, но а, ми се струва, че все още не е намерен, така да се каже, изцяло а, точния подход за измерване на този дял. А, тъй като а, до този момент все още събираме информация и за всичко това, което се прави по места. Не сме обхванали изцяло а, картината не знаем и как точно се отчита всичко, е, всичко, което се прави по места, но се надявам, че през 2020 година нещата вече ще са се подобрили и по отношение на отчитането и на подаването на информация. Да, е, нова парадигма. Е, стана дума за това. Става дума за абсолютно необходимата трансформация на нашата економика, която неминуемо ще трябва да се извърши. Необходими са и политически инструменти. Вярно е, че а, финансиране а, а, с обществени средства ще е необходимо. А, ние вече имаме доста съществен принос в това отношение. А, е, на лице са и значими инвестиции, но е много важно и е, за периода след 2020 година да се мисли, т.е. преходът продължава. Благодаря ви, господин Кирлиц. Искате ли да вземете думата след толкова интересния дебат? Имате думата. Е, захвалям, госпожо председател. Върло кратко. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем набързо бих искал да благодаря на всички за интересните им предложения. Действително, съгласно статистическите данни, и данни, с които разполагаме в момента, не се прилагат показатели, свързани с постигане на, его, на кръговата економика, тъй като каквата економика се появи като политическо понятие наскоро. Затова трябва да се съсредоточим върху добрата целенасоченост на финансирането, т.е. да се съсредоточаваме не само върху отпадъците, но и всички други аспекти, които попадат в обхвата на кръговата економика. Моделът на финансиране също е важен въпрос. Имаме нужда от различни стимули, от реформи на предприемаческия сектор и други възможности за насърчаване на промяната и стимули за потребителите все повече и повече да предпочитат стоки, които да съдържат в състава си рециклирани сувени. Като разбира се, всичко това се основава на добре изпълнени планове за отработване и рециклиране на отпадъците. Също така е важно да се съсредоточим върху моделите, които се основават на истинската промяна в парадигмата, за да може всички стоки, които се произвеждат, да станат по-лесни за ремонт, за да може дефектните или развалени части по-лесно да се заменят и също така когато вече съответният продукт не може да се използва като такъв, съставните му части да могат да се използват повторно за други цели. И накрая енергията също е важна част от пакета за, цифров... за кръговата економика. И затова бих искал да кажа няколко думи за биоекономиката. Въпросът за пластмасата, която използваме повсеместно в, мен, в момента се там много сериозно. Очевидно трябва да положим усилия, за да заместим това, което използваме в момента, т.е. изкопаемите горива и да се насочим към биоекономиката. И също така да насочим финансирането към работата с нови материали, които да имат също по-добри характеристики и дори още по-добри характеристики от, те, от продуктите, произведени с изкопаеми горива. Благодаря, очаквам с търпение пъкто измененията. Благодаря ви в заключение. Крайният срок за внасяне на изменения е 12 часа на 11 април. Повтарям, 11 април, 12 часа. С това приключваме обсъждането на този проекто доклад и продължаваме с следващата точка от дневния ред. Става дума за размяна на мнения по доклада по собствена инициатива за насърчаване на економически растеж и сближаването в пограничните региони на Европейския съюз на 20 октомври миналата година Европейската комисия прие не законодателно съобщение за насърчаването на економически растеж и избежаването в граничните региони на Европейския съюз. Граничните региони като цяло имат по-слабо економически резултати от останалите региони, ето защо съобщението се съсредоточава на, 5, на 10 области, в които Европейски съюз и държавите членки им биха могли да намалят сложността, продължителността и разходите, свързани с трансграничните взаимоотношения и по този начин да насърчат взаимното предоставяне на услуги в рамките на тези гранични региони. Нашата комисия за решение да изготви доклад по собствена инициатива през декември 2017 година. Нашето решение беше одобрено от комисията, от съвета на председателни на парламентарни комисии през март и очакваме окончателно одобрение от председателския съвет през април. Две други комисии, комисията по заетост и по култура, изявих желание да, съз... да изготвят първото становище. Докладчикът ни господин Хетман е готов да ни представи своето становище днес и ще ни представи проекто доклада си най-вероятно през май. Нали така? Да, господин Хетман, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. For, uh... Temat związany. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, въпросът за граничните региони в Европейския съюз е, заслужава да им се дели не само на точка от дневния ред, а поредица от заседания на нашата комисия. Държа да подчертая фактът, че и а, съобщението на комисията и нашата собствена работа в известна степен потвърждават а, фактът, че граничните региони поради своето местонахождение са изправени поред специфични предизвикателства и затова се нуждаят и от специфична форма на подкрепа от страна на Съюза. Разбира се, няма един универсално решение за всички тези гранични региони. Някои от тях са в доста добра и дори в отлична форма, но други гранични региони и по-отдалечени региони са засегнати от сериозни проблеми, било то економически или свързани с миграцията. Също така не бива да забравяме, че граничните региони представляват 40% от територията ни и в тях живеят 150 милиона души и по този начин представляват а те представляват също така и 30% от БВП на Съюза. В съобщението на Европейската комисия се прави интересното заключение, а именно ако успеем да преодолеем всички проблеми и пречки, свързани с а, границите, тези региони ще а, станат с 8% по-богати. Това разбира се е чисто теоретическа хипотеза, но твърдението, че премахването на съществуващите в момента пречки, това ще доведе до увеличаване на богатството с 2%, От 90-та година насам финансовата подкрепа за граничните региони се, се пред предоставяме в рамките на Ентеррек и за текущия програмен период финансирането за този вид програми е в размер на 6 милиарда евро. Тази помощ е много съществена за засегнатите региони и в своето съобщение Европейската комисия посочва конкретни региони, които следва да бъдат подпомогнати от Европейския съюз. На първо място следва да засилим обменът на опит между граничните региони и да дадем възможност да има има трансгранична публична администрация, да, за, да насърчим трансграничната заетост, трансгранично предоставяне на услуги и също така трансгранично предоставяне на здравни услуги. Към този списък бих добавила още нещо, а именно улесняване на трансграничната стопанска дейност и въпросите свързани с миграцията. Съобщението на комисията предвижда и евентуални възможни решения на проблемите, по които са изправени регионите, като например създаване на един онлайн платформа, пътна карта за трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването и други пилотни проекти. Всички тези инициативи наистина са нужни, но въпреки всичко това оставаме впечатлението, че въпреки дългогодишното сътрудничество до момента, граничните региони продължават да се, да са изправени пред много сериозни предизвикателства. Тези региони се развиват по-бавно в сравнение с останалите региони. Затова ми се струва, че към момента, може би, все още не сме намерили добро решение на всички проблеми, пред които те са изправени. И след това приветствам предложението на Европейската комисия Виждам, че имам представите на Европейската комисия тук и бих искал да ги помоля да ни обяснят малко по-подробно някои компоненти от тяхното съобщение. В него, например, се предвижда допълнителни действия, целящи намаляване на рисковете, свързани с трансграничното сътрудничество. Как точно си представяте постигането на тази цел? Също така, Европейската комисия обяви процедура за предоставяне на предложения за публичните власти, които са готови да разрешат поне един проблем с трансграничен характер в граничните региони. Докъде сме стигнали с тази процедура? Също така, Европейската комисия обяви подкрепа за проектите за разширяване на трансграничните ЖП мрежи. Беше обявено проучване на тази тема, кога ще получим резултатите от това проучване. И последният ми въпрос е свързан с, е, групите от, за интегрирано териториално развитие. Предполагаш, че това ще бъде чудесна е, рецепта за успеха за регионите. Това се твърди и в а, съобщението на Европейската комисия. В заключение ще споделя с вас няколко идеи. Доста сме постигнали, успяхме да помогнем на регионите, значителни средства бяха инвестирани в тях. Има също така и много добри практики в отделните региони ни в Европейския съюз въпреки всички тези усилия, обаче много от регионите на Европейския се превърнаха в периферни региони. Въпреки, че граничните региони постигнаха много добър напредък. Най-богатите региони, които не се сблъскват с проблемите, под които са изправени граничните региони, са постигнали още по-значителен напредък. Така че въпросът в крайна сметка не се свежда само до предоставените средства, а за до това дали обръщаме нужното внимание на особеностите на тези гранични региони. Безспорно имаме нужда от повече смелост от страна на държавите членки. Разбира се, последното, което казах, не е част от, не е включено в съобщението на Европейската комисия. Често трансграничните проекти или законодателните актове, които приемаме тук в Брюксел, се възприемат от държавите членки като заплаха за суверенитета им. Това също не, не се споменава в съобщението на Европейската комисия, но според мен това е истински съществуващ проблем, с който трябва да се справим. И също така смятам, че ако зададем добри условия за местните регионални власти, самоуправляващите се региони да имат повече правомощи, ще успеят да преодолеят голяма част от бариерите, по които са изправени в тези региони, но за целта им нужда от едно единствено нещо и то е доверие. Благодаря ви. Госпожа Молкова ще замести докладчика в сянка. Госпожа Молкова, имате думата. Дякуем за... Благодаря ви. Ще прочета съобщението, което беше предоставено от нашите докладчик в Сянка. Докладът е много своевременен след съобщението, прието от Европейската комисия през септември. Както знаете, граничните региони обхващат 40% от територията на Европейския съюз и 150 милиона души живеят в тях. 30% от ДВП на Европейския съюз се създава в тези региони. Има също така и над 2 милиона служители, които се ежедневно пътуват през е, границата. на цяло 3 милиона, от които са трансгранични работници. Също така има и други ам, аспект на трансграничните проблеми, като например недостига на здравни или учебни заведения в тези региони. Това са сериозни проблеми, които са изправени гражданите в граничните региони, а те би трябвало да имат възможност пълно, пълноценно да се възползват от всички възможности, които предоставят и двете страни на границата. Съгласен съм, че не всички тези проблеми могат да бъдат разделени, раз, разрешени само с а, европейски средства, но редица от тях могат да бъдат а, отчасти под разрешени с европейски средства. Освен това, имаме нужда от по-добра съгласуване между държавите членки, за да се продолеят някои от правните и административни пречки, които в момента възпрепятстват по-доброто сътрудничество. Още веднъж се радвам, че Европейския парламент взе решение да излезе становище по темата. Очаквам с търпение по-нататъчното ни сътрудничество. Това беше от колегата, сега я бих казал нещо от собствено име. Благодаря ви. Не виждам представител на ЕКРЕ. Ще взема думата в качеството си на докладчик в сянка на Ауде и ще се изкажа на български. В качеството ми на докладчик в сянка бих искала най-напред да приветствам проведената онлайн обществена консултация и съобщението на Комисията за насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони – което предлага мерки за решаване на предизвикателствата, които тези региони срещат при своето взаимодействие и сътрудничество. Трансграничното сътрудничество има значителен принос в областта на по-добрата свързаност и достъпност, трансфера на знания и иновации, справянето с предизвикателствата за околната среда, здравеопазването, заетостта и мобилността на работната сила – Същевременно обаче много аспекти от реализацията на това сътрудничество са свръхосложнени и обременяващи. Като докладчик по доклада по собствена инициатива за европейското териториално сътрудничество, прият от парламента през 2016 година, съм удовлетворена, че част от предложенията за мерки в доклада са намерили израз в настоящата комуникация на комисията – в тази връзка считам за целесообразно предложението за специфичен правен инструмент за граничните региони, като на държавите членки се дава възможност да постигнат споразумение по конкретни правни разпоредби на доброволни начала и по споразумение между компетентните органи. Считам, че създаването на гранично координационно звено към комисията, както и предлаганата онлайн професионална мрежа, предложени в комуникацията – са положителни стъпки в посока справяне с проблемите на граничните региони по отношение най-вече на координиране на въпросите от правно и административно естество. Въвеждането на електронно управление също ще улесни в значителна степен обмена и взаимодействието през границите за успешно трансгранично публично администриране. По отношение липсата на надежни трансгранични статистически данни е необходимо комисията, Евростат и управляващите органи да подобрят координацията си и да определят методология за събирането и използването на надежните данни. Интерек има значителен принос за укрепване на целта за териториално сближаване чрез интегриране на различни секторни политики в териториален мащаб – в тази връзка е необходимо допълнително да се търсят мерки за намиране на подходящия микс на политики, т.е. интеграция на секторните политики за съответните гранични региони, чрез допълняемост и синергия между проектите и програмите, финансирани както от фондовете на Европейския съюз, така и от национални и регионални програми. Бих искала да отбележа ролята на европейските групи за териториално сътрудничество за подкрепа и насърчаване на европейското териториално сътрудничество и гъвкавостта, която те предлагат като платформа за многостепенно управление. В заключение бих искал да изтъкна ролята и на макрорегионалните стратегии за подпомагане преодоляването на общите предизвикателства, пред които са изправени макрорегионите, като те могат да допринесат за справяне с трудностите и на съответните гранични райони, обхванати от стратегиите. Много региони са изправени пред сериозни предизвикателства във връзка с миграцията и е необходимо също така насърчаване на обмена на добри практики и справянето с тези проблеми. Благодаря ви за вниманието. Now we'll continue with the... Сега продължаваме с другите и в сянка. Госпожа Андерсъня няма. Някой ще вземе ли думата от нейно име? Не. Госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Комисията излезе с съобщение за необходимостта от повече сближаване на граничните райони. Включително и ще резултати от допитването на всички езици. Беше наблегнато на някои проблеми, с които се сблъскват гражданите и властите в гранични райони. Да, те са за граничните райони, но като, като цяло те имат последици за всички. Сега, там има някои много специфични проблеми. Проблемите свързани с здраво, здравеопазването или професионалните а, квалификации, които не са същите като на цялостното европейско равнище. Сега, по въпроса с трансграничните механизми за сътрудничество. Те трябва да се съобразяват с многослоевото управление и също и времено да са на разположение на всички местни органи на властта. Факт е, че е, европейските програми развиха и формираността, както и сътрудничеството между държавите членки, съответните трансгранични райони и малките и средни предприятия и това в някои аспекти, в няколко аспекта и области. Но Необходимо е по-добро по разпределяне на бремето и на а, отговорността, като например в областта на миграцията. Господин Андрю Кайсе. Докладът е много добър. проблеми има и да ги игнорираме е нереалистично. Много държави членки имат а, свои а, политики в областта, но а, страни като моята са а, еднорегионни и не, не, не разполагат с специална регионална а, политика. От тук и а, про, така, разликите между държавите членки и липсата на механизми, които да отразяват а, тези специфики. Така че при планирането и при вземането на решение това трябва да се, да се има предвид. Колкото до граничните региони. Аз самият живея на 30 км от границата с Беларус, страна, която не бих казала, че е ужасно демократична, така че там имаме и други проблеми. Като а, проблеми, които проистичат от някакво съседство. Сега човек не си избира съседите. И когато вашите съседи не са а, демократична страна, където стандарта на живот е много по-нисък, проблемите са други и различни. А, инфраструктури, които са много елементарни и други. Сега, като говорим за регионална политика, е, трябва да си, да си помислиме какво трябва да направим, за да хората да искат да живеят в тези региони. А, както казах, има проблеми, които проистичат от съседството с други страни, като например строежа на ядрена централа в Белару, Белорус. в момента, нещо, което ще има последици за за живящите в регионите по границите в Латвия и в други страни. Тази, това съоръжение се смята за несигурно, така че ще трябва да се създадат някакви буферни зони или някакви предпазни мерки. Така че всичко това трябва да се взима предвид. Благодаря. Господин Аримон. Благодаря, госпожо председател. Аз съм всъщност на една двойна граница е, в региона на трите страни е, Нидерландия, Германия, Франция, е, Белгия. Е, ако прекараш известно време на стаж в моя офис, в моя кабинет, на място разбираш за какво става дума и за това, че проблемите не могат да се решат толкова бързо. Става дума и за здравеопазване, за хора с увреждания, инвалидни пенсии и така, за следване, за учене, създаване на различни възможности два аспекта във връзка с коми... съобщението на комисията. Много се радвам, че това съобщение вече е публикувано. Комисията естествено е, подчертава е, значението на тези гранични региони. Не, че ги открива това значение сега, но вече е, отделя специално внимание е, на е, потенциала, който се крие в трансграничното сътрудничество. И аз се надявам нещата действително да се развият по-добре. Много често а, е, нещата а, е, опират и до това, че а, е, има някакви правомощия а, на една или на друга държава, които се разминават а, повече или по-малко, но същевременно а, при това трансгранично сътрудничество съществува и друг проблем. Нито една от държавите, да кажем, не се чувства отговорна за а, проекта или за а, програмата. А, е, същевременно е, е хубаво в рамките на подобни трансгранични програми и проекти е, да се договори, така да се каже, приложимо право. И още един проблем, свързан с проблемите в Интерек, средствата, които се отделят в рамките на тези програми, е, трябва добре да се е, използват, е, защото Естествено става дума не само за това средствата, които са отпуснати да се използват рационално и по предназначение, но става дума и за това да идентифицираш правилно проблемите и да свържеш необходимите средства при финансирането с тези проблеми. Така че се обръщам с молба към комисията в рамките на тези програми да не се съкръщава бюджета, напротив, той да се увеличи, но същевременно да се знае кой участник за какво отговаря, процедурата да е по-лесна, по-обозрима, прозрачна пет или шест пъти. Естествено е хубаво, че се прави контрол. Когато става дума за малък бюджет, нещата са по-обозрими, но при всички положения с е, добро управление на финансите може да се направи много. Благодаря. Благодаря, господин Омържи. Госпожо председател, благодаря ви. Колегата Мартина Андерсън трябваше да вземе думата от от името на нашата политическа група. Тя щеше да засегне проблема за Ирландия и Брексита. А, не можем просто да си затваряме очите пред последиците от Брексита. Срещнах се тази седмица с, с заместник-председателката на регион Бретан във Франция и съществуват много съвместни проекти между френски региони и британски региони и местните органи се тревожат за бъдещето на тези програми. Сега, наистина това също трябва да, бъд, да се взима предвид. Знаеме, че в момента течат преговори и че не бива да осложняваме живота на комисар Барния, но това трябва да се отчита. Второ, ултрапериферичните, най-отдалечените региони. Става дума за острови, които нямат сухоземни граници, а, с, много типични проблеми и моите изменения ще бъдат в този смисъл. Благодаря ви. Мистер Ван Нистелрой. Господин Ван имате думата. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Питам се, след 25 години трансгранично сътрудничество, какво става? Е, непрекъснато констатираме, че все пак не се прави достатъчно е, и в рамките на сътрудничеството между отделни държави и в рамките на целия Европейски съюз. Същевременно, е, колкото и да обогатяваме инструментите, с които разполагаме, все нещо не достига е, дали инструментите са достатъчни? Това е въпросът, е, който трябва да си зададем. Е, достатъчни ли са, за да решим проблемите? Като имаме предвид отделните периоди за териториално и трансгранично сътрудничество, трябва да определим естествено съвсем точно размера на тези погранични райони, е, ще е, е, установим естествено, че в, да кажем, около 50 е, е, случая в Европа нещата се развиват добре, участниците и партньорите желаят да си сътрудничат. Е, може да става дума за транспорт, за заетост, за здравеопазване или други сфери. Така че 2% економически е, е, ръст или дял в економическия ръст е, на Европа е, е, чуваме това, но то звучи така, да се каже, като рекламно послание и нищо повече. Хубаво е да помислим, естествено, за това какво се крие за тази цифра. Брексит също поставя редица проблеми. Инструментариума е доста богат, с който разполагаме и в рамките на програмите Интерек. Постигнахме немалко, но същевременно установихме, че има неща, които просто не можем да достигнем с тези програми. И ето, че в Северна Ирландия сега има е, проблеми е, именно е, във връзка с трансграничното сътрудничество и преминаването през границата. Добре, малко се поддръпнахме, така да се каже, направихме крачки назад в рамките на развитието. Но нещата опират до законодателство, до конкретни споразумения. Добре, е, комисията е работила чудесно, ние подкрепяме е, тези усилия, но защо в крайна сметка не е направена голямата стъпка и големия скок повече от 2%? малко. Ще бъда много кратка. Растежа на, на граничните региони е нещо, което трябва да насърчаваме. Като цяло държавите членки имат добро сътрудничество. Но аз бих искал да се спра на а, а, някои по-специфични аспекти на а, транс, трансгранично сътрудничество. Става дума за това с трети страни. Аз живея в източна Словакия и ние имаме 100 км граница с Украина. А, Украина е партньор. А, Украина е държава членка, която има връзки с Европейският съюз. А, Вложихме много вложихме много пари в проекти. А, знаеме, че някои гранични а, пунктове между Словакия и други страни бяха закрити. Също времено имаме програми за работа с Украина. Така че елате, елате да посетите нашата граница, да видите как, какво, какви са условията. Ако три дена са необходими за, за прекусяване на границата, имаме много проблеми, така че очакваме от комисията да вземе някакви решения комисията би могла да накара Украина да намери решение на въпроса. Но така че не иска, искам да се спреме на проблема, свързан с гранични съседство с трети страни и а, сме готови да предоставим на комисията необходимите информации по този случай. Господин Ховърт. Олбрикт. Благодаря, госпожо председател. Искам да, да ви припомня проблемите, свързани с най-отдалечените най региони и преговорите, които водихме а, по време на а, преговорите за многогодишната финансова рамка 13 14-20. И виждам, че проблемите продължават да бъдат абсолютно същите, така че мо, моите предложения са следните. Тук не става дума за а, а, размера на регионите, а липсата на а, допълняемост в, а, съд, в правните системи на различните държави. Сега, защо развиваме транс, трансграничното сътрудничество. За да намериме решения за тези региони, за да, за да ако може по някакъв начин да избегнем проблемите, с които се сблъскват с страните, т.е. страните да си допълват едни други това не може да стане явно на всеобщо европейско равнище. Нека поне успееме да го направиме на, е, на междуграничните региони, като например между е, граничните райони между Словакия и Полша. защото като цяло имайте предвид, че положението и условията в пограничните райони е, отразяват положението в цялата и условията в цялата страна. Така че нека да разгледаме повече подробностите. Ламберт е прав. Комис, комитета на регионите ни а, заставя а, да се извършва непрекъснат надзор за, на си. И да видим какво ще трябва да бъде променено след 20 след 20-та година. Същото е да си задем въпроса какво е положението на, в пограничните райони между Шенген и не Шенген. Става дума за България, Румъния и други страни. Имаме ли различни условия в страните членки на Шенгенската зона и не? А, същото с, с, с, с Словагия ставаше дума. Различ, различни ли, различна ли ситуацията, когато съседите не са членове на Европейския съюз? Това променя ли нещата? И съответно как да използваме различните инструменти в различни ситуации? И разбира се, трябва да има и повече средства за трансграничните региони. А финансирането на програмите в тези региони е много малко. Така че много е важно да имаме повече подробности, да, им, да влизаме в по-задълбочени анализи. Шенген, не Шенген, държава членка, не държава членка. Всичко това трябва да бъде ясно. Благодаря. Мога да ви разкажа цяла, цяла история за Шенген, не Шенген и Европейски съюз, не Европейски съюз и начина по който това се отразява на границата. Господин Хорд, 25 години не е толкова дълъг период. А, а, а, а хората имат а, памет много отдавна. Но нека не забравяме, че по границите има много ограничения, включително и културни, включително и економически. Аз разговарях с онези, които а, посетиха Ирландия неодавна. Те осъзнаха къде и какви са ограниченията, с които се сблъскваме. Но, обърчи, има и огромни успехи, които са поженати. Но, когато се премахнат а, препятствията, трансграничните препятствия. Знаете, че все още на ирландските граници и пограничните региони има все още проблеми с професионалното признаване и други. Така че господин Обрихт е прав дали какъв е проблема тук и там, дали е, е взаимното признаване на професионални умения, дали е сътрудничество между е, властите от е, всяка страна на границата. Това са, това, това са основните въпроси. Ако примерно се осигури по-високо, по-голямо финансиране на трансграничните е, региони, за какво ще отидат тези, е, тези средства? Как, по какъв начин ще бъдат а, а, разходвани? И а, е, Ирландия е един пример за това. И Брексит. Знаете, че някои заведения се преместиха здравни заведения от Кент в Падокале и хората отиват да се лекуват в Падокале. А, Нека не, нека не забравяме, че е, ще има и много трудности а, е, и проблеми, свързани с а, е, транспорта, кам, камионния транспорт от 27 страни, така че не става дума да да осложняваме живота на господин Барния, но той е, е, ще бъде сложен. Господин Фрейр от е, Европейската комисия и Генерална дирекция Регио, имате ли отговор на въпросите, които ви бяха зададени до тук? Благодаря, госпожо председател. Трудно е да отговоря на всички въпроси, които ми зададах. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че организира този важен дебат, който е проведен много своевременно. Благодаря и на докладчика за отлично свърчената работа. Не мога да отговоря на всички въпроси, които бяха повдигнати. One of the questions that was raised by several... Един от проблемите, the issue of why is migration not included. От е, някои от депутатите, защо примерно не, се, не, се, не е включена миграцията и други проблеми? а просто защото ня... про- про- проблемите се прегрупират в а, тематични а, компоненти, които а, са различни на различните граници. И поради тази причина Преди съобщението на, коми... на комисията бе проведена публично допитване и консултация с различни заинтересовани страни с цел да се изяснат какви са предимно появяващите се проблеми в трансграничното сътрудничество. И накрая се очертаха 10 теми, които бяха из, изтъкнати предимно и най-вече от самите погранични региони, т.е. десете области, в които има най-много проблеми. Господин Етман зададе четири въпроса. глава 3, алинея 2, методи и начини за преодоляване на проблемите в законодателният процес. Тук всъщност Става дума за е, включването на е, оценката на въздействието в е, екс-анте оценката, която след това ще доведе до приемане на ново законодателство. Тоест, в подготвителната работа ще трябва да се да се, напра... да се включи и оценка на въздействието, като се прилагат съответни методи, за да отчетат всички аспекти на политиката на съответни тези територии и да се отчетат всички проблеми, с които се сблъскват трансграничните е, региони, преди да се приеме дадено законодателство, защото много често е, проблемите проистичат от липсата на последователност в предприятите мерки. също така. Is open and we invite all... А, също така а, пилотните проекти и а, участието и предложенията за пилотни проекти, като Целта е те предложените проекти наистина да имат чисто трансгранична насоченост. Също така изследването по въпроса за а, е, липсващите звена. А, е, изследван, изследването приключи миналата седмица и а, е, резултатите ще бъдат а, общо, общо достъпни след известно време. Бяха зададени въпроси за европейските групи за териториално сътрудничество. Те функционират ли добре? държавите членки възползват ли се от възможностите, които дават тези групи? Тези групи са един много важен инструмент за решаване на проблеми в различни области, но в крайна сметка ползата зависи от начина по който те се използват от местните и териториални органи на властта. и съответните заинтересовани страни. Ние не можем да на, насочваме начина на употреба на този инструмент. Но също така се отчита, че те все повече и повече служат за целите на сътрудничество, включително и в в областта на университети и други. Сега имаме а, примерно една болница, която беше построена на, на френско-испанската граница и която се използва от населението от двете страни на границата. По време на Люксембургското председателство бе приета Европейската трансгранична кон... конвенция, в която залегнаха много предложения на държавите членки. И мисля, че точно господин Олбрихт наблегна на това. благодарение на тази конвенция бихме бихме могли да уеднаквим правилата в тези региони, т.е. Да, да използваме тази конвенция като законодателна рамка, която ще позволи на държавите членки да уеднакват правилата проект по проект, целенасочено и дори за а, ограничено време траене. Някои споменаха а, проблема с а, границите по принцип а, на Европейския съюз а, с трети страни. Не, тези граници Разбира се, а, имат по-специални проблеми, но това съобщение не се отнася за външните граници, морските граници и най-отдалечените региони. Защо? Защото там проблемите са много специфични и съвсем различни. Не защото тези региони или тези, тези граници нямат проблеми, имат, но те са просто много по-различни. И господин Фан Нистелрой питаше защо имаме проблеми. не може с всичките инструменти, които съществуват, да имаме проблеми с външните граници. Но това е. Това е всъщност отговора на комисията. за решаване на проблеми там, където се е смятало, че до сега те, те е трябвало да бъдат решени. и, в и съответните последици за растежа, за етостта, и от какво се нуждаеме в бъдеще. Тук бе споменато, че е необходимо а... заинтересованите страни на регионално, териториално равнище да бъдат включени включително и местните и териториални органи на властта. Така че още веднъж искам да ви благодаря за дебата, който е много своевременен и ще го продължим в необходимите формати. Господин. Благодаря. Благодаря ви, господин Хетман, докладчика. Благодаря, Госпожо председател, ще бъда кратък. В заключение е, бих искал да благодаря на всички колеги за много интересния обмен на мнения. Мисля, че размяната на мнения е, показа, че се нуждаем е, от диагностика на проблемите и е, в крайна сметка е, става дума за много повече, отколкото насърчаване на е, процеса. Естествено, трябва да познаваме спецификата на регионите, култ културата, традициите и така нататък са много важни, но става дума и за е, е, много е, проблеми, свързани с ежедневието, с бита на хората, с е, тяхното битие. И е, това са милиони е, граждани на Европейския съюз. Действително, е, е, смятам, че е, хората ще оценят е, нашите усилия да решим е, проблеми, които са свързани с оцеляването и с съществуването на хората. Е, има редица проблеми, е, реални проблеми в здравеопазването, хемодиализи на пациенти, образование, обучение. Много благодаря на господин Аримо, който спомена необходимостта от повече финансиране за проектите е, от 2020 година нататък. А също и е, административното натоварване в момента, което е, е свързано най-вече с е, бюрокрацията. Може би се нуждаем от повече опростяване, е, от по-малко административно бреме. Е, е, именно в рамките на трансграничното е, сътрудничество. Нещата естествено са е, свързани с факта, че регионите принадлежат към различни държави с различно законодателство. Проектите Интерек са свързани естествено с партньорства между два региона, три региона, е, проблеми свързани с законодателството, с е, търговете за обществени поръчки, които са различно уредени в различните региони. Естествено, е много сложно да се пребориш с всичко това. Е, трябва да облегчим живота на хората и да улесним нещата. Брексит, трансграничното сътрудничество, е важна тема в този контекст, на която обърнаха внимание много от колегите. Аз самият имам опит с е, е, регион е, е, близо до външната граница, Украина, Беларус. Е, но е, не мисля, ще да е, фокусираме нещата само върху регионите на външната граница, защото целият доклад ще бъде само за това. Господин Фанмистър Рой спомена нещо изключително важно. Трябва да направим заключение, изводи от последните 20 години. Ако се нуждаем е, е, от качествена промяна, а ние се нуждаем от е, тази промяна, за да постигнем подобрение. Естествено, трябва да си дадем сметка за всичко това, което е направено по време на 50 те години зад гърба ни, в които има немалко реализирани проекти. Колегата Албрехт обърна внимание на редица проблеми. Те са свързани с е, граничните райони, с трансграничното е, сътрудничество, но също и с необходимостта от е, хармонизация в правната сфера. Тоест, нещата не са свързани единствено по отношение на правните аспекти на проблемите с дейността на регионите. Да, благодаря. Е, очакваме е, проекта доклада ви през май и тогава ще имаме възможност да поговорим отново за териториалното сътрудничество, за трансграничното сътрудничество. И така, е, с тази точка приключи дневния ред за днешното заседание. Нека да ви напомня, че за утре се очаква стачка, стачка на таксиметровите шофьори. А гласуването ни е насрочено за 9 часа, така че много ви моля, предвидете достатъчно време, за да дойдете на време и да гласувате. И така, закриваме заседанието на парламентарната комисия. Сега веднага продължаваме с заседанието на координаторите. И така, ще помоля всички от тези, които не принадлежат към групата на е, координаторите, да напуснат с